el señor presidente. Председателят. Buenas tardes, queridas y queridos. Добър ден, уважаеми колеги, госпожо комисар, господин министър. можем да подновим работата на пленарното заседание. Протоколът от, вчети, от вчера, извинете, вече е разпространен. Имате ли някакви бележки по протокола? Доколкото виждам, не. Така че протоколът от вчерашното заседание се счита за одобрен. Преминаваме към точката от дневния ред за днес изявление на съвета и на комисията по политическото положение в Румъния. За нас е удоволствие да приветстваме тук председателят на румънския парламент и министъра по отношенията с парламента на Румъния. Приветстваме тези наши почитаеми гости. Благодарим ви за това, че дойдохте и мисля, че това показва колко е важен този дебат. Веднага давам думата на господин Мавроянис, който ще се обърне към нас от името на съвета. По темата политическото положение в Румъния – Господин Мавроянис, бих искал да се възмож... бих искал да използвам тази възможност да ви поздравя и вас лично и като цяло кипърското председателство и да ви благодаря, да благодаря